Okay. Yeah, Уважаеми колеги, нека да подновим заседанието, което прекъснахме на обяд. Започваме с точка 8 от дневния ред, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на 2011 година. Докладчик е Андрея Чешкова. И сега тя има думата. Заповядайте, госпожо Чешкова. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, není to poprvé, co se tady setkáváme. Уважаеми колеги, не за първи път се срещаме, за да дискутираме. Пан колега Еден указувал, že? Pořádku? Není to poprvé, co se tady... Děkuju. Setkáváme. Не за първи път дискутираме втория проект на доклада относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 2011 2011 година. Всички знаете, че 2010 година обстановката беше идентична, когато бе отхвърлено освобождаването при второто обсъждане. Сега няма да се спирам на всички основания, няма да се връщам към миналото. Както и миналия път, съвета реши да не предоставя информацията, която изискахме, спомняте си, вероятно много добре. Ние, като членове на комисията, бяхме задали 52 въпроса относно начина по който съвета управлява своите финанси през 2011 година, а пък не получихме никакъв отговор от тях за това. Така че положението сега не се е променило в сравнение с предишните две години. Лично се срещнах с представителите на Ирландското председателство. Информирах ви и по-рано. Отново има две тълкования правни на договора, което означава, че съветът настоява на факта парламентът да няма право да проверява сметките или че парламентът всъщност не е като останалите институции, при които се провежда освобождаването от отговорност по този начин. Чили, тento právní výklad zastává Рада. Eh, Това означава, че eh, правното тълкование отговаря на а, позицията на съвета от миналия път. Поне аз лично не съм получила никаква друга информация, отхвърляйки свързана с това дали а, съвета е променила позицията си, въпреки че председателството на практика промени позицията си. Литва има различен подход, ще продължат разговорите, но по-настоящем няма никакво развитие. Така че отново подчертавам, положението е същото, както миналата година. За това аз ви представям този втори раздел, втори доклад във връзка с освобождаването от отговорност и ние отказваме да освободим от отговорност изпълнението на бюджета. Миналата година организирахме и семинар на тази тема, предполагам си спомняте, така че правната служба заяви тогава, че парламентът като демократично избрана институция е отговорна пред гражданите и за това би трябвало да имаме пълномощията да извършваме проверка на това как съвета управлява своите разходи, как води своите сметки и след това да вземем решение дали да ги освободим от отговорност или не. Тоест има различни две правни тълкования на положението и те са в конфликт. Как можем да разрешим всичко това? Единствения начин е да водим диалог с председателството и да се надяваме, че положението ще се развие в по-добра посока. Благодаря за вашето внимание. Разбира се, приветствам всички ваши коментари и бележки по въпроса. Мисля, че всички ние разполагаме с експертния опит, освен това познаваме добре положението, така че с интерес очаквам предложенията ви за изменения и коментарите ви. Благодаря. Äh, Благодаря, госпожо Чешкова. Сега Започваме дискусия по нейния доклад. Имате ли бележки? Има ли желаящи да вземат думата? Господин Балчиси, Балчицис и след това господин Мулдер ще вземат думата. Е, Трубате от трети мяти. Благодаря, господин председател. Мисля, че три години вече чуваме все едно и също. Съвсем естествено е, че всички в тази зала сме съвсем наясно – ако една институция разполага с бюджет, въпреки ролята и в обществото, институцията трябва да се отчита за разходването на бюджета. Сега вече говорим за председателски служби, кабинети, предоставят се отчети за разходи но тук не става въпрос за економическо или финансово положение. Това е политически въпрос, така че надявам се, че литовското председателство или друго председателство би трябвало да може да разреши проблема. Не мога да повярвам, че това не е възможно. Очевидно липсва разбиране между институциите на Европейския съюз на най-високо ниво какво можем да направим ние в нашата комисия, ако не освободим за трети път от отговорност е, изпълнението на бюджета, мисля, че могат да се предприемат съвсем ясни конкретни мерки. Иначе просто не виждам как ще се развият нещата и как ще намерим изход от това. Е, в противен случай няма да знаем дали е, средствата са разходвани по съобразен начин. Благодаря. Ян Мулнер. Ян Мулнер. Благодаря. Нещата изглеждат доста зле. Можем да си повтаряме ритуала ежегодно. Да не освобождаваме от отговорност. Така можем да продължаваме до безкрайно. Докладчика е права. Наистина трябва да се опитаме да стигнем до диалог в рамките на литовското председателство. Трябва да им кажем каква е нашата позиция. Основният проблем е, че трябва е, да подходим по един и същи, същи начин, като към всички институции. Съвета не е чак толкова специфичен, че да ня не следва процедурата. Да, въпросът е интересен. Има и друго желаящи колеги да се изкажат. Господин Зендергард първо. Øh, Благодаря на докладчика. Благодаря ви за този проект от доклад. Съгласен съм с по-голямата част от него. Някои неща бих искал да уточним в последствие. Съгласен съм с е, колегите, които се изказаха вече. И наистина няма защо да критикуваме в частност литовското председателство, ако не нямаме положителен резултат. Вече е, опитахме с редица председателства да стигнем до споразумение, да постигнем някакво разрешение на този проблем. Литва е една малка по държава е, сега е председателства и очевидно ще срещне сериозни затруднения да се внесат промени в позицията на съвета, позиция, която се преповтаря вече е, редица години. Във всеки случай ще бъде добре, ако се опитаме да обсъдим проблема с литовското председателство, защото според мен трябва да ги помолим да последват примера на шведското председателство – не всички председателства подхождаха по един и същи начин. Имало е председателства, които отказва да дадат каквото и да е, е, каквато и да е информация, прощавайте. Например, датското председателство не предоставя информация, но междувременно имаше председателства, тук гледам към колегите е, от Швеция. Е, там имаше опит за диалог и отговор на въпросите. Те е, изпратиха писмени отговори, качиха ги на интернет страницата и ка, общо взето отговорите изглеждаха по този начин. Ако по парламента задава такъв и такъв въпрос, отговорът би бил следния. А, литовското председателство може би ще а, излече е, пример от подхода на шведското председателство, не непременно на датското ще бъде престъпка в правилната посока, ако се постигне това. Äh, благодаря, господин председател. Много благодаря на Ингеборг Гресле за оказаната помощ. Никога не съм бил почитател на техническия път. Това, че съветът не отговаря, означава, че той не изпълнява политическия си демократичен дълг – така че да помогне на парламента да си изпълни отговорностите по отношение на контрола върху бюджета и политическите си правомощия за контрол върху изпълнителната власт. Аз няма да участвам нито в писмото, нито в семинара. Двете правни, двата правни варианта бяха достатъчно добре представени и трябва да ги обсъдим. За сега имам чувство, че се намираме в задънена улица мисля, че имаме както правото, така и задължението да освободим от отговорност институциите, но анализът не е много правилен. От Лисабонския договор на сам, Европейският договор е и юридическо лице. Има изпълнителна власт, това е Европейската комисия и следват подкатегории, като съвет, сметна палата и прочие. Нашата традиция е да освобождаваме от отговорност, а това, което трябва сега да вземем предвид е новият елемент, е именно, че Европейският съюз е юридическо лице. Тук не става дума само за правомощия, за контрол на отчетността. Имаме тези правомощия за, цели, за всички европейски институции. Сметната палата има контролни правомощия в това отношение, а в доклада си посочва много малко бележки в връзка с изпълнението на бюджета от страна на съвета. Тъй, че материалът не е достатъчно Естествено, че е неприемливо, че съветът не представя най-важните елементи, необходими за информацията. А това са служителите, това е администрацията, защото политиците вече нямат право да откажат да се отчитат. Значи става въпрос за администрацията. Ето защо е необходимо нашите служби да получат вся, цялата необходима информация. Нещата се осложняват и от съществуването на в службата за външна дейност. Защо отказваме и на тях да дадем освобождаване от отговорност? Отказваме на съвета, добре, но той е орган, който прилича на тази служба само от към административно-техническия аспект. Не знам дали да не се обърнем за съвет към колегите от националните парламенти. Може би чрез техните председатели можем да задвижим нещата или пък да направим заседание с всички национални комисии за бюджетен контрол, които упражняват контрол над изпълнителната власт от своя страна, представена тук в съвета. Il y ait des instructions hiérarchiques euh, des ministres ou de Не знам дали има някакви инструкции да се отказва даване на информация тогава, ако е така. Проблемът е политически, господин е, председател, и ще трябва да размахаме атомно оръжие и да се обърнем с критики към комисията, защото политически и финансово тя отговаря пред парламента. Тя следва да се отчита за изпълнението на бюджета на всички институции, не само за своя. Така че политическите заплахи, които би трябвало да отправим, за да си свършим работата, биха били много големи, което означава, че ще се опитваме с топове да бием връбци. Мисля, че не е подходящо аз моля и координаторите за разбиране. Не споделям вашия анализ. Казвам го и по адрес на съвета. Той трябва най-сетне да излезе с позиция, за да престанат тези гради, е, игри. Ако има някакви различни политически тълкувания, от това ще се спи ще спечелят само антиевропейците. Всички трябва да декларират всичките си разходи, включително и командировачните. Никой няма да ви се разсърди. Не отказвайте, защото това не прави чест на Европейския съюз. Защото ако ние юридически ако ние юридически нямаме съответната компетентност, все пак имаме механизъм да освободим от отговорност. Ако откажем това, бихме станали смешни. Председателят, колега Оди е, беше с е, разгорещена пледуария за парламента Ингеборг Гресле. Благодаря. Нека припомня на колегата Жан Пьер Оди, че тук от време на време водим разисквания за това дали Франция действително е демокрация. Това е въпрос, който поставям лично аз. Ако разгледаме Конституцията на Франция, то у нас могат да възникнат някои съмнения във връзка с това дали е демокрация. Мисля, че имаме всички основания да не освобождаваме съвета от отговорност. Аргументите за освобождаването му от отговорност не са достатъчно силни. Да вземем за пример сметната палата и начина по който тя разглежда административните разходи по функция 5. Нека получим от нея информация колко плащания по бюджета на съвета са били подложени на проверка. Факта, че няма бележки по изпълнението на бюджета на съвета е свързан не с това, че няма нередности, а че няма достатъчно представителна извадка която да ни даде надежна информация и да ни доведе до убедителни констатации. процедурата по освобождаване от отговорност може да бъде приложена и така все едно няма никакви промени. Съветът ни цитира едно споразумение, един документ, който е на 20 години. Все едно през тези 20 години нищо не се е променило. Все едно не са се променили институциите. Все едно няма промени в управлението на бюджета Можем да подходим и по този начин, но така само ще загубим време. Мисля, че трябва да настояваме за политическите правомощия на парламента. Вече за трети, четвърти път предстои да откажем освобождаване от отговорност на съвета. И някой би се запитала ми какво от това комисията до момента не веднъж е имала пропуски по декларацията си за достоверност и въпреки това не е имало последици. Но мисля, че сега е моментът да има последици. Европейската служба за външна дейност. Мисля, че тук подходихме по-различно. Не, ги, не я поставихме на едно ниво с съвета. Освобождаването на службата за външна дейност е залегнало в основния акт. Тоест процедурата не може да се сравни с процедурата по отношение на съвета. Ако продължаваме по същия начин, то в крайна сметка няма да има никакви ползи за нас. Не би трябвало да се обръщаме с искане за информация към комисията, тя пък от своя страна да се обръща с молба за информация към съвета. Така само ще се увеличи бюрократичната тежест и съветът няма така или иначе да ни предостави необходимата информация. Съветът трябва най-накрая да подходи сериозно. Преговорите по многогодишната финансова рамка бяха една пропусната възможност за нас. Не поставихме проблема с съвета на дневен ред. Другата ни възможност би бил бюджетът можем да се възползваме от небезизвестното джентълменско споразумение между съвета и парламента. Когато се обсъжда бюджетът, можем да поставим на дневен ред неизяснените с съвета въпроси. До момента всички избират най- малкото съпротивление мисля, че бихме могли и през следващите години да продължим да отказваме на съвета освобождаване от отговорност. Благодаря. Мисля, че бе интересно последното изказване, а именно, че основанието да докажем освобождаваната отговорност на съвета са съмненията ни в демократичността на френската държава. Юли месец е горещо е, Господин председател, не дайте да тълкувате изказването ми като карикатура. Става дума за един двустранен спор между колегата Оди и мен когато разговаряме за освобождаването от отговорност на съвета и демократичната традиция във Франция. Просто исках да кажа, че в различните държави членки има различни демократични традиции. Не може един парламент да взема решения за бюджетите на институциите на изпълнителната власт. Аз по-скоро, когато говорим за различни демократични традиции, бих се сетил за Унгария. Но ако започнем едно такова разискване, ще стигнем до член 7. Не мисля обаче, че това спада към нашите правомощия. Господин Оди. La France est un État démocratique, sinon elle serait pas... Искам да потвърдя една официално пред комисията, че Франция е демократична държава, иначе тя ще да бъде държава членка на Европейския съюз, така че искам да изчистя всички съмнения. Но разбира се, че такава една дискусия е много полезна и за двете страни. Председателят, добре отбелязваме това в протокола. Спокойни сме вече. Има ли други желаящи да вземат думата? Не, тогава, ако желая докладващата, може да я получи. Госпожо Чешкова, искате ли да направите заключение? Имате тази възможност. Ано, ано, ще се вядрит, протоше ми тато... Да, бих желала да кажа няколко думи. Защото наистина тази дискусия е много занимателна, но сериозно. Позволете да ви благодаря за изказванията, които направихте. Виждам, че тук е, можем да работим единно в нашата комисия. Становищата ни не се различават. Сега, по коментарите, които бяха направили, това вече се превърна в политически е, проблем, което е добре, ако е, го разглеждаме от правната му страна. Има различни тълкования на договора. Така че ние трябва да възприемем изцяло политическа позиция по проблема. Мисля, че винаги би трябвало да водим диалог. Естествено, в диалога трябва да участват поне двама събеседника, за да може да има сътрудничество. И именно за това призовават колегите, когато се обръщат към съвета. Мисля, че всички сме съгласни по този въпрос. Би трябвало да поканим представител на литовското председателство. Тук всички сме съгласни по това предложение. Няма какво да ни спре. Просто исках да проверя дали сте на това становище и вие за да можем наистина да изпълним ангажимента си като комисия по бюджетен въпрос. Литовското председателство вероятно няма да е в състояние за този кратък период да се отклони от линията, очертана от предишните председателства, но аз съм съгласна, че наистина трябва да продължим да водим дискусията. И надявам се, че нашият парламент, както и аз между другото съм убедена, е демократическа институция. Бих искала да обясня защо говорим за втори доклад. Става въпрос за освобождаване от бюджет 2011 година. Ще има два доклада за две институции. Едно за, един за съвета, а другия за Европейския съвет. Но сега, просто до сега не сме успели да подготвим по подобен начин материала и за това от мен се изиска да подготвя два отделни доклада. И на последно място, светлината на договора. Ние би трябвало да а, освободим от отговорност комисията, която отговаря за изпълнението а, на а, отчетите. Ние като парламент трябва да направим проверка на а, сметките и отчетите. От този доклад е ясно, че парламентът като демократично избрана институция има право на подобна дейност. И съвета би трябвало да приеме фактите и да започне диалог. Разбира се, ако няма ясно тълкуване на договора, тогава трябва да продължим да водим дискусиите, защото Европейския съюз винаги се основава на диалога и на дискусиите. Във всеки случай нашата комисия не би допуснала грешка, нито парламента. Не можем да бъдем обвинявани, че не желаем да си сътрудничам с нашия партньор – благодаря на секретарята за сътрудничеството и очаквам вашите проектоизменения. Мисля, че настоящата дискусия показва, че през есента ние ще гласуваме в полза на отказ е, даване освобождаване от отговорност. Мисля, че просто нямаме друга възможност. Благодаря за вашето внимание. Благодаря на госпожа Ческова. Предложенията за изменения трябва да постъпят най-късно на 5 септември до 12 часа. С това приключваме точка 8 от дневния ред и започваме обсъждане на точка 10 от а, дневния ред, тъй като девета отпадна по молба на докладчика. Десета е специален доклад, освобождаван от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 2012 година, разходна ефективност на инвестициите и в енергийната ефективност. Колегата Бълчитиц е докладчик. Има думата за встъпление след което ще дам думата на члена на Европейската сметна палата Харалд Бюгебауер, който е добре дошъл сред нас. Господин Балчитиц, думата е ваша. Ачу, герман pirmininkė, герман e, колегос, jau mes Благодаря, господин председател. Вече сме разгледали основните аспекти на доклада. Сега ще се възползвам от предоставената ми възможност, за да мога да благодаря на представителя на Европейската сметна палата за отличния доклад, макар и критичен. Благодаря и на представителите на комисията, с които имах възможност да се срещна и които действително разбират естеството на проблема. бих споменал, че се предвиждат конкретни стъпки, за да можем по-резултатно да се справим с проблема. Благодаря и на секретарията на нашата комисия, които много ни помогнаха за подготовката на документа. Както вече бе споменато, докладът обхваща економическата ефективност на а, политиката, политиката свързана с а, инвестиране за енергийна ефективност. 2000-та година е началото до 2013 година. Три програми са а, включени тук 2007-2013 и една програма по-ранния период 2000-2006 година съответно. В моя доклад по принцип подкрепвам заключенията на Европейската сметна палата. Е, е, рентабилността беше ниска и неудовлетворителна. Е, нямаше изисквания за ефективност обаче на този етап, зададени от Европейския съюз. Сега нещата са доста по-сложни. В ретроспективен план програмите бяха изградени и се разгледа въпроса свързан с енергийната ефективност. Политиката съвсем наскоро бе създадена, т.е. около 2009 година. Така че новата директива по енергийна ефективност влиза в сила от месец юни 2014 година и отново сме изправени пред същия проблем. Не разчитаме на надежни данни. Така че в заключенията си напълно отчитам констатациите и препоръките от одита на Сметната палата, както и коментарите на комисията. Има съвпадение по отношение на това, което препоръчва Сметната палата, именно специални показатели за 2014-2020 година точна оценка на въздействието, задължителни енергийни одити, които не са били изпълнявани в предишните периоди и също така включване на енергийната ефективност и планове за енергийна ефективност в националните схеми, нещо, което не съществуваше отново в миналия период. Оценката на ефективността на мерките ще бъде възможна единствено след няколко години, когато вече разполагаме с някакви резултати. Освен това, подчертава се значимостта на критериите. Това е много важно за процедурите по обществените поръчки. Аз съм убеден, че електронните обществени поръчки биха допринесли за по-добрата прозрачност и ефективност на проектите. Благодаря за вашето внимание. Ако имате коментари, бележки, с радост отговоря. Ja, vielen Dank, Kollege Balcic. Благодаря на колегата Балчитис. Давам думата на члена на Европейската сметна палата, господин Вьогер Бауър. Благодаря, господин председател. Мисля, че можем да сме съвсем кратки днес, тъй като вече веднъж проведохме една много интересна дискусия, която вие завършихте с една интересна констатация. Благодаря ви за нея. Днес ще направя само кратко обобщение. Докладът бе обсъден много подробно, не само тук в парламента. Бе проведено разискване от час и половина в съвета. Не е обичайно съвета да обсъжда докладите на Сметната палата. В резултат от проведеното в съвета разискване бяха формулирани няколко предложения за решение. Няколко думи за доклада. Много съм доволен от него. Предложенията на докладчика напълно съответстват на нашите намерения. Искам да благодаря и на комисията, тъй като тя вече предприе действия. Още през месец април комисията излезе с нови предложения за по-нататъчни действия в тази област. Тази област, както каза и вашият докладчик, е много важна с оглед на постигането на целите 20-20-20. Ако продължаваме както до сега, Тоест, ако само 10 до 20% от средствата за енергийна ефективност действително се инвестират в мерки за енергийна ефективност, то ще имаме проблем с постигането на целите 20-20-20. Комисията също изцяло застава и на това становище. И тя напълно осъзнава, че целите 20-20-20 се вписват в общия контекст на европейската политика. Както вече каза и вашият докладчик, едва в бъдеще ще установим дали решенията, за които стоят добри намерения, действително са довели до конкретни резултати. Към момента Работим по доклад за възобновяемите енергийни източници. Този доклад ще бъде готов в окончателния си вариант. Ще бъде готов скоро. Ще изготвим и доклад за действията в областта на климата. Можете да разчитате на нас. Знаем, че областта, която обсъждаме днес е важна. Ние работим не само като аудитори, но осъзнаваме и политическата си отговорност. Искаме да допринесем за постигането на общоевропейските цели. Но, както казах, едва след 2-3 години ще можем да установим дали наистина сме постигнали успех. Ще ви запознаем тогава с изводите си. Благодаря на господин Вьогербауер. Има ли сред колегите, желаящи да се изкажат. Господин Рюбих. Искам да благодаря специално на колегата Вегербауер, защото енергийната ефективност е безспорен европейски приоритет и освен това тя дава големи шансове на политиката за заетост мерките за енергийна ефективност, например, на жилищата, могат да създадат много заетост сред младите хора. Същевременно и за догобакинствата енергията намалява, т.е. рентабилно е и за самите граждани. Ето защо искам да попитам дали Сметната палата е, е разглеждала въпроса за ефекта върху заетостта Знаем, че в Европа около 1 милион и 200 хиляди жилища трябва да се санират енергийно. Това е огромен обем от работа. Тук влизат смяна на дограми, на изолации, на покривни материали и прочие и прочие. А и по този начин се намалява зависимостта на Европа от вноса. За това смятам, че и в тази светлина трябва да се разглежда този доклад. Председателят, има ли други въпроси? В момента очевидно не. Господин Бауер, Веднага ви отговарям. Естествено, че това е сектор, който създава сериозна заетост но трябва да се подходи така, както подхождат много страни. Трябва да има възвръщаемост на инвестициите, тук става дума за възвръщаемост от 240-250 години, а средна възвръщаемост 50 години. Това не е разумно и не допринася за младежка заетост. Приносът се е, реализира от малките инвестиции, както се посочва и в доклада ни, които се реализират както на европейско ниво, така и на национално равнище, като се определя а, стойност на възвръщаемостта в зависимост от размера на инвестициите. Възвръщаемостта е различна в частните жилища, промишлените предприятия, публичните сгради и така нататък. Това наистина обаче е един от най-важните сектори, в които можем да убием с един удар два заека. Да създадем заетост и да създадем енергийна ефективност, като обаче мерките не, бъва, не бива да бъдат просто ремонтни, а мерки за спестяване на енергия и на емисии от въглероден двуокис. Това е проект, който заслужава да се разглежда положително. Благодаря. Председателят, благодаря. Преди отново да дам думата на докладчика, обръщам се към комисията. Имате ли становище по поставените е, е, въпроси? Имаме представител на Генерална дирекция регионално развитие. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря господин Бълчите за начина по който всъщност обобщил по основните препоръки на комисията. Благодаря ви за доклада, който е много важен за нас също. Уверявам ви, че ако погледнете към следващия е, програмен период и инвестициите предвидени за енергийна ефективност, ще видите, че, че това е приоритет в повечето от оперативните програми държавите членки. Това разбира се се отразява и в позицията на комисията. По отношение на програмите имаме и доклад относно нашата позиция. Констатациите в този доклад всъщност са насочени към сърцевината на проблемите. Има две конкретни препоръки, които имат въздействие върху нашата неговата работа. Искам да повторя всичко това, казаното относно а, разходите за инвестиции. Наистина това е много трудна задача, така че различни са цените за оборудване, за материал и а, когато се извършват а, различни а, економии, всичко е много различно между отделните държави членки, защото става въпроси за различни е, сгради, които биват изолирани. Така че е необходимо да се разработят наистина едни насоки, как да се приложат конкретни мерки. Ще се опитаме отново да разгледаме проблемите, преди да направим тези препоръки за държавите членки, за да включим всички препоръки. Има сега нова правна уредба, нова е, директива за енергийната ефективност, която се предвижда изискване за държавите членки да може да провежда държавите членки висококачествени отговорни одити, а също така и да се прави ясна оценка на инвестициите в тази област. Ние ще подкрепим всичко това. Разбира се, всичко зависи от одита и сертификата за изпълнение и постигане на резултатите. И е, има правно обвързващи мерки, които трябва да бъдат изпълнени преди да се получи финансирането. Но намерението на комисията е да се използват новите възможности в нашите регламенти, а именно предварителните условия, които следва да бъдат спазани, за да могат да бъдат получени съответните средства за регионите и държавите членки. Така че е много важно да работим съвместно заедно, за да гарантираме, че ще се предприемат необходимите действия за усъвършенстване работата в тази област. И нещо по-общо. Имаше, разбира се, и препоръка за индикатор, свързан с изпълнение изпълнението. Това е нещо много важно за следващия програмен период. Както знаете, има специална рамка, свързана с изпълнението. Вероятно ще има и споразумение. Но това, което искам да кажа е, че ние работим относно практическите насоки в областта на устойчивата енергия, енергийна ефективност, за да можем да разработим хармонизиран набор от показатели, насочени към изпълнението, гарантиращи енергийна ефективност и затваряне на целия цикъл, за да може наистина да има подобни отчети, които да могат да включат тези показатели, да могат да измерват резултатите в областта на енергийната ефективност. И на последно място, искам да кажа, че да, наистина ние трябва да разгледаме инвестициите в тази област в един по-широк контекст, защото това има въздействие върху заедостта социалните условия в държавите членки и така нататък. Ние понякога не можем да изолираме една конкретна инвестиция, трябва да я разглеждаме в цялостна перспектива. Разбира се, констатациите от доклада ще бъдат разгледани най-подробно. Благодаря ви. Thank you very much. Председателя, благодаря. Давам думата на докладчика. Благодаря. Ще бъда кратък, тъй като не искам да се повтарям. Но нека все пак повторя онова, което каза господин Рюбих и направя някои бележки по него. Що се отнася до бъдещите мерки, обновяването, санирането на всяка сграда трябва да е насочено към повишаване на енергийната ефективност. И от друга страна, усъвършенстване, подобряване на сградния фонд. към момента при санирането на някои сгради са инвестирани много по-високи суми в облагородяването на средата в декоративни елементи, а не толкова в енергийна ефективност. А този елемент е важен, ако говорим за ефективното изразходване на европейските фондове за енергийна ефективност. Благодаря, казва председателят. С това приключихме по точка 10 от дневния ред. Благодаря на представителите на комисията и Сметната палата. Преминаваме към точка 11. Посещение на делегация на нашата комисия в Бохунице, Словакия във връзка с извеждането от експлоатация на атомни електроцентрали. Докладчик по тази тема е господин Йенс Гайер. Давам му думата. Благодаря, господин председател. И по тази точка можем да бъдем кратки, ако не се разрази някаква твърде противоречива дискусия. Това пътуване беше планувано по друг начин, колеги. Поради географската близост, първоначалната идея беше да прекараме само един ден в Словакия, а на втория ден да отидем в Прага, Чешката република, за да обсъдим с компетентните органи там какво е довело до грешките при освояването на регионалните фондове 2012 година и дали те са отстранени. Знаете, че там има правителствена криза, течеше предизборна кампания, нямахме право да се намесваме по решение на нашия парламент, тъй че е, проблемът беше, че нямаше да намерим събеседници точно в този момент. Затова решихме да прекараме втори ден в Словакия. Програмата беше така съставена набързо, но трябва да кажа, че съм много доволен от резултата. Там ще имаме и втори ден и ще имаме възможност да разговаряме с словашките власти за освояването на структурните фондове. Вчера им е имало подготвителна среща, на която са присъствали бюрата, асистентите на колегите, а не самите колеги депутати, или поне повечето от тях не. Но там от тази среща получихме много интересна информация и сега съвсем накратко искам да я споделя с вас. Вероятно си спомняте, че в момента се извършва съпоставително проучване за трите АЕЦа България, Литва и Словакия, които са от съветски тип. Проучването се осъществява от Фрайбургския екологичен институт, който има специализиран опит в това отношение като външен консултант. Довиждане, Ралф, наш бивш колега. И сега продължавам. Бях го довел като гост изненада, за да ме подкрепи, но той ми забрани да го правя. Та, екологичният институт в Фрайбург е участвал като външен експерт при строежа на атомни електроцентрали в бившата ГДР и извеждането им от експлоатация в Бранденбург и Грайфсвалд и те са от съветските. тип. с други думи, думи институтът в Фрайбург наистина разполага с експертен опит. И сега, те са на мнение, че словашките а, компетентни органи вървят по правилен път, но планът за извеждане от експлоатация не е толкова подробен, че от него да личи дали са обхванати всички е, финансови и технически рискове, дали те са идентифицирани и оценени. А тези рискове, разбира се, могат да имат финансови последствия, нещо на което бяхме свидетели миналата година в Литва. Така че ще разгледаме а, самата електроцентрала. Мисля, че два часа на място и разговори с практикуващите там. А, са достатъчно. Не е нужно да се пъхаме чак в горивните камери, ако ми позволите да се изразя така, а и пътят от Виена до там е 2 часа с автобус. След обяд ще се срещнем с високопоставени представители на правителството в Братислава ще бъдат представени наистина всички министерства, които имат нещо общо с въпроса, както и националният регулатор, който носи пряка отговорност за извеждането от експлоатация. С тях ще можем а, да обсъдим евентуално установените рискове имаме и кратка среща с Словашката сметна палата, която пък контролира поведението на правителствените органи. Според мен това е важно, защото в Литва, например, Сметната палата всъщност даваше най-добрите индикации за грешки на изпълнителната власт. Вторият ден ще е посветен на въпрос на управлението на структурните фондове в Словакия. Вчера получихме от Бюрото за регионална политика на комисията, което отговаря за Словакия информация, че страната със сигурност не е сред онези страни, в които управлението на регионалните фондове е най-лошо. А, така, нивото на грешката е малко над средното обаче. Вчера подробно обсъдихме въпроса на какво може да се дължи това и това и е хубаво на дискусията с комисията при закрити врати, когато комисията не може да избяга че получихме известни така указания, къде може да се крият грешките и причините за в момента прекъснатата програма на регионалната политика за Словакия. Така че очаквам с любопитство пътуването. Поради обстановката в Чешката република програмата трябваше да бъде променена, но мисля, че и така стана добре. Делегацията ще е малобройна, но елитна и очаквам с нетърпение заминаването. Председателят, благодаря на колегата Гайер. Има ли някой нещо да каже? Пал Руби? Äh, за съжаление няма да мога да участвам в това пътуване, но ми се иска да поставя един въпрос. Разходите за целия жизнен цикъл а именно от първото предоставяне на лиценз до окончателното погребване на отпадъците и извеждането от експлоатация. Каква част от тези разходи ще бъде поета от оператора и каква част ще се падне на данакоплаците и съответно на Европейския съюз? какви ще са разходите за извеждането от експлоатация и окончателното погребане на отпадъците на национално равнище и на ниво Европейски съюз. И от това пряко проник... изниква въпроса какви ще са разходите за дънакоплаците. Много е добре да знаем пред какви разходи евентуално ще бъдем изправени тъй като Бохоница по силата на договора за присъединяване има право да ползва европейско финансиране. Благодаря колегата Пхожвата. Маме ново владу в Ческа република працовни си... Да, ние имаме ново правителство, което е служебно правителство по Конституция всъщност е, нямаме такова записана форма на управление, но така или иначе да видим какво ще се случи. Ja, vielen Dank. Von Seiten der Kommission. Äh, Благодаря ви. Приветствам с добре дошъл представителя на комисията. Аурелио Сесилион, добре дошъл. Давам ви думата. Is it working? Бих искал да кажа, че приветстваме вниманието, което парламента и комисията отдава на управлението на тези средства в Словакия тъй като Европейската комисия се тревожи по този въпрос от самото и присъединяване 2004 година. И наистина, въпреки одита от националните власти, проведен има системни слабости, които наблюдаваме, въпреки всички усилия на националните власти, те продължават да съществуват. Така че наистина е много важно да имаме подкрепата на парламента по този проблем, за да можем да подчертаем пред властите в Словакия колко важно е наистина да се промени системата за управление и контрол сега, когато подготвяме следващия програмен период 2014-2020 година. Помощта от всички е, институции е безценна в това отношение. Е, информираме парламента относно развитието на нещата, особено по отношение на структурните фондове, но ситуацията е доста сходна мога да кажа, че само размера се променя. Така че проблемите всъщност могат съответно да се увеличават, когато става въпрос за Кохезионния фонд или фонда за развитие на селските райони. Проблемите са сходни като цяло. Има сериозни проблеми с подбора на проектите, с прозрачността, с обществените поръчки и с управлението и проверките. Това са основните слабости, които ние сме засекли. Има сериозен напредък при публичните обществените поръчки, тъй като службата сега и органа, който се занимава с тези въпроси, е, се ангажирал с е, проблема и а, заявява ангажираността си да бъде, проявява бдителност, а, така че да съществува ефективна резултатна система. Äh, Благодаря, Сесилио. И сега в заключение, ако Йенс Гайер желая думата, може да я получи. Благодаря на господин Рюбеш за идеята. Разбира се, че я приемам. Напомняте ми нещо, което за сега не бях осъзнал, може би ще го намеря в документацията. Всъщност е имало е, промяна на собствеността. Реакторът с четирите блока е одържавен, нещо, което е напълно редно след като ще се извежда от експлоатация. Разходите естествено са съществени. Мен ще ме интересува какви ще са разходите за компенсаторни мерки, колко време ще мине колко време се очаква да трае извеждането от експлоатация и така нататък. Защото ние тук в парламента понякога водим дискусия, която според мен е опасна. Много от колегите настояват за сгъстен график, кратки срокове, така че през за последващата многогодишна финансова рамка след 2020 година тази тема вече да е изчезнала. Сега специалистите казва, вие може да искате това, но не всичко, което искаме, може да се случи. Аз мисля, че онези, които са е, о, значи този реактор, който е най-напреднал по отношение на извеждането в експлоатация е според специалистите може да спре окончателно чак 20-25 година. Тъй, че ние можем да си настояваме нещата да вървят по-бързо, но просто има неща, които не са възможни. Единствената голяма по-голяма от моята политическа група в този парламент трябва да приеме това. Така, благодаря за е, идеята да отчетем смяната на собствеността. Ние ще се интересуваме, разбира се, какво ще плати словашката държава и какво ще плати словашкият потребител на енергия. Благодаря и на комисията. Разбрахме ви. Действително, през втория ден ще поставим въпроса през словашките, през словашките власти, какво имат предвид с тези обществени поръчки, защото ако предпоставим презумпцията за невиновност, няма нищо нередно, но ако не го направим, ще може би ще си направим извода, че а, разпоредбите за обществените поръчки в Словакия са така направени, че пазара да е възможно най-тесен и играчите са да са възможно най-малко. Просто ще дадем да се разбере на словашката страна, че сме загрижени по този въпрос и че очакваме а, да се възстанови така консенсусът с комисията председателят. Благодаря. С това можем да приключим тази точка от дневния ред, както и целия дневен ред. Следващото ни заседание на 16 септември в 15 часа в Брюксел. Искам да благодаря на всички ви, да благодаря на секретарията, представителите на Смета плата и комисията, преводачите, организаторите на залата. Закривам заседанието. След няколко минути, след кратка пауза, ще възобновим заседанието на координаторите, което прекъснахме на обяд. Желая ви приятна почивка през лятото и с нетърпение очаквам да ви видя през септември. Благодаря. So.